Продължаваме с гласуването. Господин Мартин и господин Дойл, е, госпожа Дойл искат да вземат дума. Когато последния път присъствах на визита на държавен или правителствен глава, президентът на парламента председателят на парламента е, се намеси много активно. Ставаше дума за Лисабонския договор. Когато сега говори президентът на една е, страна и социалистите го прекъсват непрекъснато, Нашият председател не се намесва, за да въдвори ред в залата. Това не е израз на демокрация. Аз мятам, че във всеки случай, когато се прекъсва оратора по неподходящ начин, трябва да се взимат е, съответните мерки. Госпожа Дава има думата. Madam President, could I raise a, a point of order with you, please, Madam President? Yes, I will. Госпожо председател, ако ми позволите, мисля, че нашето достоинство е накърнено. Добре. Не мога. Не, мога не може да се използва повода за посещението на, президента на Чехия, за да се, изпо... за да се раздават брошури, които, с които да се приканват да не се одобрява Лисабонския договор. Трябва госпожо председател, да се вземат мерки, да не могат е, хора, които имат от най- най-различни възгледи, непрекъснато да идват и да разпространяват своите виждания тук. Така че нека да се вземат необходимите мерки и бюрото да вземе тези мерки. Господин Ш... Благодаря, госпожо председател. Ще ви предложа първо да ме изслушате и след това да викате. Е, един колега се обади преди малко, госпожо председател. И той нерядко ми напомня за нещо. Ще напомня нещо, е, а именно посещението на господин е, министър-председателя Сократеш. Той не можеше да говори, когато искаше да се обърне към парламента, защото вие го заглушавахте с крясъците си. А разликата между нас и вас е именно в това, че ние реагирахме на някои изказвания на, прези... на президента Клаус, но той можеше да продължи да говори. On... Следващата точка по дневния ред е Гласуване на доклада Фон Фалго, Европейска стратегия за сигурност и ЕПСО. А, изменение 10, електронно гласуване. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 8 за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Електронно гласуване по именно. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Шеста е линея. Отделно гласуване за, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 11. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 по именно гласуване. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 12 за против въздържали се, отхвърля се. 11 параграф за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Ако искате да проверим. Добре. Алинея 12 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 18, две изменения. Изменение 1, първо за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Ако искате да проверим. Добре. Нека тогава да проверим. Започнете гласуването по... Всички ли гласуваха? Is... Гласуването приключи. Прият. След параграф 20 имаме две изменения. Първото е изменение номер 2. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 18 и ако 18 е прието, то ще бъде включено след параграфа 12. Това е предложението на докладчика. Имате ли възражение? От... Не. Тогава нека да гласуваме 18-то изменение за против. Въздържали се? Бих предпочела да провериме по електронен път гласуването по изменение 18. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Параграф 27. Изменение 6. За, против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. За, против въздържали се, приема се. Параграф 37. Отделно гласуваме за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 15. Е, по именно гласуване започнете гласуването. Изменение 15. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 16 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17 по именно гласуване. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 13, което всъщност е изменение, с което отпада пак част от текста, отхвърля се. Сега ще гласуваме три отделни параграфа. Първо 53 параграф за, против, въздържали се, приема се. Параграф 55 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 61 за, против, въздържали се, приема се. Сега цялата проекторезолюция по именно гласуване. Започнете гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Бих искала да поздравя нашия докладчик. Минаваме към следващото гласувано доклад Ари Ватанен, ролята на НАТО в архитектурата на сигурността на ЕСЕ. Давам думата на господин Ватанен, който ще представи своя доклад. Благодаря ви, госпожо председател, скъпи колеги. А, няма да а, злоупотребявам с времето ви, но говоря веднъж на 10 години. Би искал е, да цитирам един финландски депутат, който в продължение на 10 години беше мълчал и накрая беше взял думата да каже от затворете прозорец. Така че бих искал търсиме в момента решение на финансовата криза. Казваме, че тази криза не може да се разреши сама по себе си. Но Европейския съюз съществува за да предотврати човешка криза. И трябва да ви трябва да ви припомня, че можем да постигнем нещо само ако работиме заедно. Нека не забравяме, че мирът не принадлежи на едни, той принадлежи на всички. Че за това трябва да бъдем идеалисти. Трябва да не бягаме а, от реалността. Трябва всички да бъдем честни и да забравиме за какво е било създаден Европейския съюз, за да строи и гарантира мира. Така че искам само да кажа, ако искаме наистина да запазиме наследството на Моне, на Шуман, те не те са, това наследство е, е наследство на една партия коя, и само една партия го защитава. Благодаря ви, господин Ватанен. Ще затворим прозорците, а сега нека да минеме към гласуване на, на а, изменение 25. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 26. Започнете гласуването по именно гласуване. Гласуването приключи. Единайсто изменение. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. 27-мо гласуване, по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 12 по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Параграф 19. Гласуваме отделно този параграф. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 22. Гласуваме по-отделно двете части. Сега поименно гласуване само по първа част. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Сега гласуваме втората част за против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. За, против, въздържали се, приема се. Господин Ватанен иска да, да предложи устно изменение към параграф 29. Yes, okay. Да. Е, Колеги, искам само да, да махнеме изречението относно а, оперативното седалище. Става дума на изречението, което започва с емфазис и завършва с проблем. Има ли някакви възражения за премахване на това изречение? Така че алинеята с изменението за против въздържали се приема се. Изменение 2 за против въздържали се приема се. Изменение 14 по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Приема се. Изменение 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение изменение, което е за премахване на текст за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Четвърто отпада, 24-то поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Изменение 16 и 23 еднак. Те са подобни. Поименно гласуване всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Подхвърля се. Господин Ландсбергес иска да направи устно изменение. Госпожо председател, Имам всъщност две устни изменения. Първото е всъщност да заместим загриженост, човешки права и, и тук да се запише и правова държава. Това просто по този начин ще имаме една по-европейска позиция. а след това ще кажа второто си изменение. Доколкото разбирам и двете изменения са в един и същи параграф, така че може би да ни е, представите и второто си изменение. Да. Второто е във втората част на параграфа където пише, където казваме, че Русия е демокрация с неясно бъдеще. А, също, ако мисля, че по-добре е тук да определиме какво точно имаме предвид под демокрация. Така че аз мисля, че след демокрация трябва да пишеме и да да се откаже от военна заплаха като е, инструмент за политическо въздействие върху съседни страни. Така, колеги, има ли съображения по първото изменение, по второто изменение? Не. В такъв случай гласуваме изменение 17, две части с добавените изменения за против въздържали се приема се, втората част за против въздържали се приема се. Ако искате да провериме гласуването по втората част, всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се. Сега мотив 5. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Приема се.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 Десето изменение за, против, въздържали се, приема се. Н, мотив Н, отделно гласуване, за, против, въздържали се, приема се. 28 изменение, поименно гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Изменение 18 по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Шесто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 29-то поименно. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. 19-то изменение. Почнете гласуването. Всички ли гласуваха? Гласуването приключи. Отхвърля се. Сега цялата проекторезолюция по именно гласуване. Всички ли гласуваха? Гласуваха. ключи. Приема се. Искам да поздравя господин Ватанен. Следващата точка доклад на Полетано, процес от Барселона, Съюз за Средиземноморието. Изменение първо за против въздържали се приема. Изменение 7 за против въздържали се отхвърля се. Осмо изменение кой е за? Кой е против?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 Изменение 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто изменение за, против, въздържали се, приема се. Пето изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега гласуваме за цялата резолюция. Моля, гласувайте електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме докладчика. А сега доклада Шимански. Преглед на Европейския инструмент за съседство и партньорство. Трето изменение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Първо изменение, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме за цялата резолюция. С поименно гласуване гласувайте по електронен път, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравяваме докладчика. Следващата точка. Доклад е, на господин Бърман. Финансиране на действия различни от официалната помощ за развитие в страни, които попадат в обхвата на регламент 1905-2006. Докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Искам по силата на правило 169 се обърна към комисията. Тук се вижда необходимостта да се включат някои форми на сътрудничество, които не представляват, ясно в тесния смисъл на думата, мерки, които намаляват бедността. Например, обмен между университетите. Но този бюджет не е за това. Някои депутати настояват да ползваме правно основание, което ще ни накара да финансираме тези мерки с сегашния бюджет. А целта на нашия доклад е противна на това. Не постигнахме съгласно и ако а, това а, бъде прието, това ще е в а, ущърп на интереса на най-бедните хора по света. За това се обръщам към комисията с ясното мнозинство, надявам се, на парламента да преразгледа правното основание. Някой желая ли да подкрепи или да отхвърли това предложение? Господин Галас, против. Така ли е? Да, благодаря, госпожо председател. Наистина става дума за различни схващания. Правното тълкуване на развитието на Комисията за развитие е съвсем различно от правното тълкуване на правната служба, съвет, комисия, съд. Така че ние бихме взели решение на основата на правната база, е, която почива в основата на това изменение. По същество, всъщност няма различия само по отношение на правната квалификация, на правното тълкуване има различия. Друг желая ли да подкрепи докладчиците? Госпожо председател, Искам да подкрепя докладчика в това му предложение. След вчерашния ни дебат тук с присъствието и изказването на комисията, която отчитаме, аз съм съгласна, че са необходими още разисквания. Трябва да се намери подходяща подходящо правно основание за тези действия, които не представляват техния смисъл официална държавна помощ за развитие а, сътрудничество с развиващи се страни. Тоест, не е попадат в обхвата на а, инструмента за, а, кооп, за сътрудничество с индустриализираните държави, нито с официалната помощ. За това аз наистина подкрепям нашия колега господин Бемър за това, че е нужно повече време е, за обмислене на въпроса. Благодаря. Преминаваме към гласуване на това дали да се отложи гласуването и да се върне въпроса на парламентарна комисия. За, против, въздържали се. Струва ми се, че се прие. Благодаря. Uh, преминаваме към доклада на госпожа Дал, Организация и работа на службата за публикации на Европейския съюз. Второ изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. А сега гласуваме за Цялата резолюция, моля ви, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравявам докладчика. Сега преминаваме към обясненията на гласуването. Господин Съмбърт. Госпожо председател, искам да